Уважаеми колеги, добро утро. Искам да ви попитам дали можем да приемем дневния ред. Благодаря. Трябва да одобрим и протоколите от заседанията на 22 и 23 март и на 21 март. Ако няма коментари, протоколите ще се считат за прияти. Благодаря ви. Имам само едно съобщение. Вероятно знаете, че тази сутрин в 11.30 ще имаме съвместно заседание по силата на правило 55 с Комисията по правни въпроси темата ще бъде отчитането по държави. Залата вече е подготвена за това общо заседание. Това е и причината защо местата ви са малко разменени. Същото ще се направи и днес след обед. Имаме съвместно заседание с комисията Либе. Това е гласуване. Трябва да бъде в 6.20. Ще гласуваме по възражението спрямо делегираните актове по директивата срещу прането на пари. Благодаря. Нямаме съобщения относно тристранни диалози. Предния път имахме доста дълго съобщение в тази връзка. Преминаваме към точки 5 до 9. Втора размяна на мнение относно банковия пакет. Без да се бавим, ще дам думата на нашите двама докладчици. Имаме само час. Всеки от тях разполага с 4 минути. Господин Марк, заповядайте. Благодаря. Благодарение на докладчиците в Сянка, вече проведохме две срещи, на които говорихме за съществени въпроси останах с впечатлението от тези разговори и от други разговори, че тук става дума най-вече естествено за въвеждането на стандартите ТИЛАК по отношение на директивата за преобразуването на банките. Говори се естествено за подчиняването на дълга, на иерархията на задълженията – Искам да подчертая, че е много важно да се координираме по отношение на иерархията и по отношение на член 72б от регламента. Там се говори за критериите, познати като МИПС. И ще трябва да говорим по всички тези въпроси. Ще трябва да говорим и по други елементи от пакета. Има пресечни точки с друго законодателство, но точно тези точки, които очертах, са много важни, за да постигнем добър резултат. Трябва да говорим и за е, завареното положение на съществуващото законодателство, неговата е, уместност по отношение на иерархията, мерките и тяхната уместност за бъдещето по отношение на общия капацитет за поглъщане на загубите, познат като ТИЛАК. Е, трябва да кажа, че ще има специален дълг, който ще подлежи на правила, свързани с е, вътрешна капитализация. За мен е много важно да процедираме така, че да не създаваме иллюзията, че този капитал, който ще подлежи на вътрешна капитализация, е с някакви специални характеристики. Трябва да се поясни, че всяко едно задължение може да бъде обект на вътрешна капитализация. Всъщност това е и едно от предимствата на директивата, позната като БРРД. Да има пазарна дисциплина, да се знае, че когато се инвестира в банка, условията са същите, както когато се инвестира в друго дружество. Затова искам да поясня всичко това. Мисля, че е много важно, освен това, да имаме простота. ОКПЗ трябва да бъде отправна точка за стандартите МИПС. Минималното изискване за поглъщане на загубите и, и допустимите пасиви. Оставам с впечатлението, че по отношение на ОКПЗ и МИПС има различно отношение. Ако това е така, можем да се сблъскаме с друг риск. Чухме за него по време на изслушването. Различните органи могат да имат различни изисквания за преобразуване банките, които имат много високо ниво на собствен капитал, по някакъв начин могат да бъдат наказани чрез високо ниво на МИПС. С други думи, казва се, не е добре да има високо ниво на собствения капитал. От своя страна, по този начин се стига до противоречие спрямо това, което искаме да постигнем. Много е важно да се гарантира иерархия. С други думи, банките трябва да могат да покриват изискванията по МИПС с високо ниво на собствен капитал. Това не е лесно, защото различните органи имат различни позиции в тази връзка, но мисля, че трябва да стигнем до такова решение. 4 минути и 20 секунди говорих. Това не е много време, господин председател. Благодаря. За съжаление, имаме само един час. И сега нашия докладчик по директивата и регламента Петър Зимон. Да. Благодаря, господин председател. Ich möchte meinen Beitrag heute Morgen an die Anhörung der vergangenen в изложението си днес ще се спра върху проведеното миналата седмица изслушване. На това изслушване бяха обсъдени много теми, които са доста щекотливи и са повод за оживени разисквания. Ще се спра върху един момент, по който със сигурност ще има спорове. Трябва да има спорове, за да можем и накрая да си изработим обща стабилна позиция. Става дума за съразмерността. Европейският банков орган и единният механизъм за надзор застанаха зад идеята за съразмерност. Едновременно с това обаче заявиха, че няма да приложат принципа на съразмерност по отношение на частотата на уведомленията а по същество. Заявиха, че ако уведомленията са с по-ниска частота, няма да се осъществява и достатъчно ефикасен надзор. Трябва да сме наясно с това в такъв случай Какви облегчения по същество ще можем да въведем за уведомленията, за да се гарантира съразмерност? Трябва да има облегчения по същество, ако не се намали частотата на уведомленията всички заинтересовани страни, представители на по-малки и на крупни институции, са заявявали спрямо мен, че по-скоро става дума за информационно-технологичен проблем, който би могъл да бъде решен веднъж за винаги. Никой спрямо мен не е твърдил до сега обратното. Следва ли да има абсолютен прак по отношение на съразмерността, за да поставим в по-равностойно положение по-малките институции или пък трябва да въведем един относителен коефициент. Ако въведем абсолютен прак, така както направи комисията, то в някои държави в рамките на този прак ще попаднат съвсем малките институции. А в друга държава с много ниско БВП, вероятно подобна институция би била системно значима. Затова според мен трябва да предвидим комбинация от абсолютна стойност, долен прак и относителна стойност, така че системата да обхване адекватно както по-малки, така и по-големи държави членки. Що се отнася до чистота, до уведомленията, то не би следвало определени данни да се подават повече от един път. Господин Енри от Европейския банков орган даде много интересен пример в това отношение с Съединените щати. Освен това, в САЩ и в Швейцария е предвиден по-висок коефициент на ливарич в сравнение с Европейския съюз. Ако се въведе по-висок коефициент на ливарич и тук, то тогава ще можем да се избегнат е, и може да се избегнат и по-нататъчни разисквания по Базел. Става дума за глобалните системно значими институции. Ще трябва да бъде взет предвид и въпросът за риска. Много интересно бе виждането на шведския надзорен орган, който говори за това, че е взел предвид и системните рискове в рамките на законодателството за надзора. Така при прегледа ще могат да бъдат взети предвид само моменти специфични за отделните институции. Така ще се ограничи обхватът на надзора и ще трябва да помислим за това дали ще има смисъл от един подобен подход. Now... Благодаря първия оратор от името на е НП. Разбирам, само за две минути искате думата. Времето трябва да бъде споделено между двата доклада. Господин Балц. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа в рамките на две минути, тъй като господин Карас ме помоли да се изкажа от негово име за пакета за директивата за капиталовите изисквания. Днес на господин Карас му се наложи спешно да отпътува за Виена. Според господин Карас, прегледът на този текст е важен момент от комбинирането на политиката за възстановяване и политиката за преструктуриране. Ще трябва да бъдат взети предвид отделните позиции по тези теми, ще трябва да има опит за обединяването им, за да се намери и практически приложимо решение. Господин Кара смята, че има какво да се направи по отношение на взаимодействието между надзорните органи при обмена на данни, както и по отношение на законодателството за надзора. Не е възможно институции да трябва да подават данни по два пъти към два органа при положение, че могат да обменят данни помежду си. Ще трябва да се избегне дублирането при подаването на данни. Господин Карас изисква също така и уеднаквяване под формата на информационно-технологични платформи, както и създаването на единни структури за отчитане на ниво компетентни органи не би трябвало да се регулира прекомерно, не би трябвало също така да се разводни целта за нам ограничаване на риска. Според господин Карас ще трябва да има по-ниска частота на уведомленията, така ще бъдат облегчени по-малките институции, които на практика са изправени пред най-тежко време. Бреме. Освен това, трябва да вземат, бъдат взети предвид и промените на ниво Базелски комитет. Освен това, ускорените процедури, предвидени по директивата за капиталовите изисквания, се ползват с категоричната подкрепа на колегата. Така ще бъдат избегнати нестабилност и създаването на неочаквани за действащите лица ситуации. Okay. Uh... Благодаря. След това ще се изкажете още веднъж. Педро Силва Перейра сега от името на социстите и демократите. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. В началото нека да припомня изслушването, което имахме миналата седмица тук в ЕКОН. Мисля, че благодарение на това изслушване можем да направим предварителни заключения. Мисля, че следва да признаем, че бяха изтъкнати много различни позиции, за предложението на комисията за хармонизиране на иерархията на задълженията чрез създаване на нов клас сениорен дълг. Всъщност разбираемо е това. Необходимо е да има яснота, предсказуемост – правна сигурност за пазарите. Банките трябва да знаят много бързо къде изостават по отношение на ОКПЗ и МИПС и какви пасиви могат да се използват, за да се изпълнят европейските и международните стандарти. Чухме от регулаторите, че този нов клас задължение не компрометира принципа, че всички пасиви могат да бъдат обект на вътрешна капитализация. Целта е да се улесни, а не да се ограничава ефикасността на инструмента за вътрешна капитализация. Мисля, че по този начин се успокояват притесненията на някои членове на нашата комисия. Вече се споразумяхме, че координаторите ще се върнат към този въпрос и може да дадат зелена светлина за бърза процедура, особено що се отнася до хармонизацията на кредитната иерархията. Това е искане на комисията, подкрепено от съвета. Това е най-спешният въпрос, по който трябва да се вземе решение. На второ място, както изтъкна Петър Зимон, искам да кажа, че всички участници в изслушването и регулаторите и заинтересованите страни се съгласиха, че трябва да има съразмерност. Аз вярвам, че има възможност да има много по-голяма съразмерност в този пакет. Нека да подчертая дебело обаче, че съразмерността не е свързана само с събирането на данни и оповестяването на информация. Тя не е свързана само с честотата или е, задълженията за изискване и колко често се налагат такива задължения. Не, целият режим трябва да е съразмерен. Особено, що се отнася до рамката за преобразуване. От една страна, следва да отчетем факта, че европейските банки са много различни по своята големина, т.е. нерационално е всички банки, независимо по своя размер и по системното си значение, да бъдат подлагани на ние същи изисквания МИПС, от друга страна, трябва да отчетем, че европейските банки са много различни по своя характер и действат на пазарите според своите бизнес модели. По отношение на съразмерността, мисля, че трябва да се предприеме и подход, съответния подход по отношение на морала, без да се подкопава принципа за вътрешна рекапитализация. Има изконни проблеми в банковия сектор. Банките трябва да се съобразяват с все по-строги и строги изисквания. Те бяха наложени през последните години, така че трябва да сме много внимателни, когато налагаме още един набор от изисквания. В заключение, искам да кажа, че по отношение на лошите заеми, този въпрос е косвено свързан с пакета и би следвало да се разгледа. Това беше казано и по време на изслушването. Ще трябва да се върнем към тези лоши кредити. Това е изключително важно. Господин Фокс от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. ЕКАРА приветства транспонирането на международните стандарти в а, директивите и регламента, директивата и регламента за капиталовите изисквания, ние сме съгласни с настоящото предложение. А, международните стандарти за финансова отчетност 9 сега се прилагат по-бързо. Това беше и тема на вчерашното ни заседание. Трябва да се приеме обаче един а, подход, който да е преходен и аз мисля, че ние трябва да уточним как точно да се предприеме този подход. Трябва да изберем най-подходящите решения, а не най-простите решения, както е, каза вчера Европейския банков орган. Много е важно да се подчертая, че каквото и решение да се вземе, то трябва да се основава на съответната оценка на въздействието. Приветствам разговорите, които проведохме в рамките на изслушването миналата седмица. Ясно е, че все още има редица сложни теми, които трябва да се обсъдят. Например, мнозинството от обезпечените облигации не се разглеждат като а, взаимно свързани активи и пасиви по силата на регламента за капиталовите изисквания. ЕБО каза обаче, че ще има разширяване тук и ще се а, признае несъответствието по отношение на падежа за мнозинството от облигациите, които са обезпечени. Това не е единствения пример, обаче трябва да се разгледа цялостната картина. Много темите не бяха разисквани по време на последното изслушване. Например, научихме, че 13 държави членки са поискали заличаването на предложенията за изменения към член 7 и 8 относно изключенията за ликвидност по регламента за капиталовите изисквания. Защо не се обсъди този въпрос? Колегата Сед Камал не може да присъства днес, но той ще изпрати своите коментари относно директивата за преобразуване на банки и ще ги изпрати на докладчика. Благодаря. Благодаря. Кора Фан Ивенхаузен. Благодаря, господин председател. В началото няколко коментара от името на колегата Силви Голар. Ще я цитирам. Тя казва, че е време да се разгледа банковия съюз като един на юрисдикция. Това означава, че трябва да се заличат някои възможности за защита в банковия съюз. Например, по някои въпроси свързани с МИПС някои други теми трябва да се обсъдят като мораториума за рамковата резолюция, член 55, свързан с третите страни. Може би трябва да има разговори с комисията по този въпрос. Относно изискванията за калибриране и насоките в тази връзка, трябва да кажа, че трябва да се намери точния баланс между стабилността и предсказуемостта. Трябва да се отчете факта, че економиката трябва да получава ликвидни средства. Европейските банки трябва да могат да се конкурират на равна основа в Европейския съюз и извън Европейския съюз. И така стигам до моята собствена част, посветена на директива директивата и регламента за капиталовите изисквания. В началото попитах за третирането на софтуера. Не получих задоволителен отговор. Притеснявам се, че в нашето законодателство софтуера трябва да бъде приспаднат от капитала по първо ниво. Има възможност застрахователите да получават различно третиране по силата на нормативния акт за неплатежоспособността? Защо да имаме различно отношение спрямо банките? Още нещо. В САЩ софтуера не трябва да се приспада. Така че този факт води до е, липса на преимущество за европейските банки. Можем да кажем, че в Европа имаме различно виждане по този въпрос, но тук се появява още един въпрос, е, свързан с режима на еквивалентност май той не се счита за достатъчно важен. Значи американските банки, действащи в ЕС, имат право да инвестират в софтуер на много по-широка основа, отколкото европейските банки. Така че аз мисля, че ние трябва да говорим по този въпрос. Или трябва да променим режима за еквивалентност, или трябва да променим изискванията и за европейските банки, тъй като аз съм убедена, че чрез всички нови технологии и съвременното развитие в банковия сектор, всичко това, което определяме като финтек, ще трябва или да си участник в разговорите, или да те схрускат. Ние не искаме да ни схрускат, така че трябва да може нашите финансови институции да могат да инвестират в софтуер, както правят техните конкуренти. По отношение на бързата процедура, съгласна съм с господин Зимон. Ние следва да гарантираме, че трябва да има плавен преход, без да се стига до нежелани последици, така че ние сме за а, този бърз, ускорен подход, но следва да видим как ще изглежда преходния период. Защото не би следвало да имаме изцяло нов режим сам по себе си. Необходимо е да разгледаме съразмерността. Не смятам, че оценките на въздействието са достатъчно конкретни. Говори се за средни стоености. Искам да повторя още веднъж да използвам, използвам една метафора. Ако главата ти е в фурната, а краката ти са в фризера, средната температура може и да е добра, но може да си закъсал сериозно. Трябва да се вземе предвид всичко това, интересите на малките банки, на големите банки, за да напипаме точния пулс на проблема. Виждам, че времето ми изтече и приключвам. Заповядайте, господин председател. Фабио Демази. Фабио Демази от Обединете левица. Две минути. Добро утро. Ще споделя времето си за изказване с колегата. А, така е по-мило. По осмотрението за надзора сме скептични за неговото намаляване по стоп 2. Надзорниците трябва да запазят способността си да налагат задължителни изисквания, не само насоки. За макропотенциалните изменения сме съгласни с коментарите от регулаторите от изслушването от миналата седмица за кредитната е, кредиторската иерархия. Подкрепяме въвеждането на такава. Също времено е, инструментите е, да трябва да са предмет на вътрешна капитализация и структурите, структурираните проекти е, и тяхното включване към вътрешната капитализация за нас е под въпрос. Трябва да има известни ограничения там, където има изключения, трябва да може да се реструктурира чрез въвеждане на горни граници по максималните стойности. За рекапитализацията се радваме, че има оценка на клаузата, има на определена роля в ситуации на финансов дистрес. Може обаче да се стигне до по-нататъчна концентрация на банковия пазар. С тази клауза обаче е, се тази клауза се прилагала твърде либерално в миналото регулаторните органи трябва да могат да налагат строги срокове за банки за въвеждане на структурни методи. Както казах в началото по банковия пакет, е, приветстваме всички възможности за намаляване на риска в банковия отрасъл, за да се избегне социализирането на загубите, директивата и регламента за капиталовите изисквания се движат в правилната посока, но все още не достигат международните стандарти. Това трябва да се коригира. Няколко примера. А по-късно ще излезем и с позиция. 3% за а, степента на а, капитализация чрез ефект на лоста е твърде нис, ниска а, степен и а, рисково претеглените активи а, биха били по-лесна мярка за използване и за следене от регулаторните органи би било добре да се увеличат капиталовите изисквания. Това е по-добър вариант, отколкото въвеждане на сложни концепции, които няма да помогнат, ако има действителна криза. Трябва мерките да са действително приложими. И за това трябва да има яснота за иерархията по време на кризата. По международните финансови стандарти 9 смятаме, че не трябва да се отклоняваме от международните стандарти, независимо от това какво се случва в другата страна на Атлантическия океан – Банките са имали време да се подготвят, трябва да се въведат новите правила следващата година. Пет години е твърде дълъг срок. Благодаря. Thank you, uh, for the greens, uh... Благодаря от името на групата на зелените. Господин Уртасун, две минути. И след това Филип Ламберт. Благодаря, господин председател. По два въпроса по тъжеспособността и реструктурирането иерархията във връзка с платежоспособността. Тук трябва да вземем предвид становището на ЕЦБ. Има три точки там, които се струва да се вземат предвид. Първо, създаването на общи преференции а, за вносителите. След това новите емисии на дългови инструменти трябва да са координирани с е, новите изисквания и след това инструментите от второ ниво. По тези три въпроса трябва да вземем предвид становището на ЕЦБ. Сега, за е, реструктурирането. Сега е момента да го направим по-добро. И що се отнася до пасивите, подлежащи на вътрешна капитализация, е, те трябва да са максимум 8%. Иначе не сме си свършили работата и така 8% от пасивите. Още две неща. Безпокойни въпроса за насоките по втория стълб. Добре да се засилят правомощията на надзорника, да има срок. И ако в този срок не е спазена съответната насока, тя да се превърне в задължително изискване. И накрая, последното, тъй като няма много време, за нови инструмент за мораториум трябва да се изключат някои пасиви, особено тези на малките и средни предприятия. Това са нещата, които искахме да повдигнем днес. Филип Ламберт, благодаря, добро утро. Този пакет трябва да е пакет за намаляване на риска. Е, аз бих искал да е такъв, но въпросът е за кого? Е, намаляване на риска за банките и за акционерите в тях или за дънакоплатците. И има, няма достатъчно мерки, е, които да ме успокояват тук. Един от въпросите повдигнат от Фабио Порано, когато регулиращите органи са с свързани ръце и вместо да имат право да издават задължителни препоръки, те да са препоръчителни, това всъщност увеличава риск, за данакоплаците. След това, коефициента на ефекта на лоста по-рано беше добре претеглен, а сега все повече понамирисва на рисково претеглени активи. Ако един, една фирма се финансира с 3% капитал и 97% дълг, както и да въртите нещата, ситуацията е доста нестабилна. Затова трябва да имаме достатъчно смелост да наложим по-строги правила върху ефекта на лоста. Това не е игра. Налагаме изисквания за реален капитал и те трябва да са по-строги. Някой каза, че това са доста груби мерки и честно казано, моята позиция като да накоплатате, да накоплатец е да сме по-добре да сме сигурни, отколкото по-късно да съжаляваме. Пазарната дисциплина означава, ако някой върши глупости, да бъде наказан. Ако някой върши глупости за собствените си пари, да бъде наказван. А не да а, се спасява с парите на дънакоплатците. Опасявам се обаче, че пакета на комисията а, върви по посока на добрите стари времена или по-скоро лошите стари времена преди кризата. Все пак трябва да не говорим само за акционерите и управляващите, а и за данакоплатите, а и за вложителите, за малките и средните предприятия. Това е трета категория, която доста осложнява нещата. За мен това са клиентите. Това са клиенти и трябва да имат право с кого и на кого да бъдат клиенти, да, реш... да вземат решение за това. Има добри и лоши ситуации за клиентите. Тук не говорим дори за защита на деп... депозитите, каза председателят. Искате дебат? Добре. Може да има защита на влоговете, но не, не безкрайна, да има горна граница. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик, и по двете, докладчик сянка и по двете теми и за това ще говорим малко по-дълго. Нямахме възможност на, да изслушаме правните експерти – по време на изслушването. За съжаление. Така че не е много ясно каква е тяхната позиция за реструктурирането на банки и за вътрешната капитализация в някои страни има защита за влоговете и бих искал при изслушванията да има и правни, правни анализи по темите, които вече сме обсъдили във връзка с реструктурирането и вътрешната капитализация. И смятаме, че новите предложения за реструктуриране водят до допълнително дестабилизиране. Каквото и да стане, да накоплаците все ще плащат. После може да има някакъв вид възстановяване на средствата. Но реално спасителите ще преместят влоговете си към по-големи банки. Това ще е, за съжаление, последица от този правен текст. за МРЛ е в, стру... в случай на реструктуриране, централните банки са длъжни да запазят известен степен на поверителност за стабилност на пазара. Но след като се вземе решението и е преминал определен период, по-чувствителен период, тогава трябва да се оповести защо са били взети тези мерки. След това за иерархията на дълга. Разговарял съм с различни заинтересовани лица. За мен може да има проблеми, ако нови продукти се влагат в пенсионни фондове или застрахователни фондове, да кажем, един дадени средства, които би следвало да се инвестират консервативно, може да се озоват в ситуация, подлежаща на вътрешна капитализация. Пазарът по-настоящем е твърде силно бърнат към отдаване на кредити – а не към активи от втори и трети ред. И всъщност банките, което, които поемат по-малко рискове, се оказват в необлагодетелствено положение. Реално, облегчаваме положението на онази част от банковия отрасъл, която би следвало да бъде по-скоро наказана заради кризата. Трябва да внимаваме с въвеждането на тези нови елементи. Господин Зани, Благодаря. Аз трябваше да коментирам преди колегата, защото имаме повече членове сега, но нищо. Първо няколко общи коментара по този пакет. Филип спомена целите на текста. За мен има две основни цели. Първата е да се коригират някои от грешките, които Бях направени при създаването на Банковия съюз. Някои от тези грешки вече са коригирани. Този пакет обаче ни позволява да коригираме допълнителни грешки. Втори, втората цел е малко по-широка. И тя е да се намали общия риск в банковата система и неговото пренасене към цялостната економика. И тук не трябва да се занимаваме само с титулярите на рискови инструменти. Трябва да се намали риска за всички, които са повлияни от поемането на риска в банковата система. Опитваме се да коригираме някои направени грешки, някои изкривявания поради първоначалната структура на Банковия съюз. И целта е да се транспонират нещата възможно, по възможно най-близък начин. Да има голяма яснота за осмотрението на регулаторните органи. Имаме информация за някои конкретни случаи, които ме карат да се съмнявам до каква степен тези принципи се прилагат по еднакъв начин към всички участници. А, също така, както каза Фабио Демази, има опасност от изкривяване. Погледнете Тила, Кемеръл – може да се окаже, че се Прехвърлиме все повече към подход на случай по случай. Това не е защита за гражданите. А за нито за тези, които инвестират в банковата система, това е начин да се стигне до решения, които са повлияни от ежедневните промени в политиката. Създават се нови инструменти, нов буфер от инструменти, подлежащи на вътрешна капитализация. И хората, които са инвестирали в облигации от високо равнище са защити, защитени. Инструментите закупени преди въвеждането на директивата за реструктурирането могат да бъдат изложени на допълнителен риск. И така трябват ни мерки, които намеряват цялостния риск. И трябва да има предвид и държавния дълг. Трябва да се говори за експозициите. Може да се окаже, че това е допълнителен източник на риск, тъй като банките са основните титуляри на подобни инструменти. Благодаря. Thank you, uh, for the... Благодаря. По въпроса за последователността, в която ви давам думата, следваме последователността, в която се изказват политическите групи в пленарната зала. Но благодаря ви за бележката. Колегата от ЕНФ трябваше да се изкаже преди представителя на СПД. Така бе предвидено и първоначално от секретарията. Господин Балц сега има още две минути. Благодаря, господин председател. Категорично подкрепям докладчика ни Гунар Хьокмарк по въпроса за пазарната дисциплина. По този въпрос мисля, че е важно в рамките и на трите доклада за намаляване на риска да имаме предвид следното – по-високите минимални изисквания за приемливи задължения трябва да бъдат подложени на критичен преглед. Минималната стойност от 8% от общия размер на дълговете е стойност, която трябва да бъде обсъдена според мен още веднъж. Освен това, дискреционните правомощия на надзорните органи при определянето на МИПС и ОКПЗ не бива да бъдат ограничавани, не бива да се променя статуквото, съгласно действащите по настоящем регулаторни технически стандарти. Трето, предвиждането на изключения от режима за подчиняване също трябва да бъде подложено на критичен преглед. Не бива да падаме под стандарта за ОКПЗ. По капиталовия пакет. Съгласен съм с това, което каза Петър Симон за съразмерността. Според мен предложението на комисията в това отношение не е достатъчно. Трябва да има промени по същество, не само по отношение на оповестяването и докладването, но и в други области би ли следвало едни и същи стандарти да се използват за малки, големи и средно големи банки? Трябва също така да се преосмисли и въпроса за насърчителните банки. Ще трябва те да имат възможности за по-широка дейност, за да има възможности и за устойчиво финансиране на економиката и в бъдеще. Не бива да сме дребнави в случая по отношение на критериите за тези банки. В случая призовавам докладчика да предвиди широки възможности за освобождаване, да надхвърли статуквото. И накрая, по това, което каза колегата Силва Перейра. Нека изтъкна, че координаторите съвсем наскоро обсъдиха въпроса за ускорените процедури по банковия пакет и взеха решение с мнозинство по този въпрос. Марко Фербер. Да, исках да направя спонтанно изказване. Благодаря съвсем накратко дали този пакет наистина заслужава името, което носи? Действително ли целта му е да се ограничи рискът? Или пък този пакет няма да допринесе за ограничаването на риска? Съгласен съм с това, което каза Гунър Хелкмарк по въпрос. Второ, по въпроса за съразмерността Комисията към момента е предложила само един показател, а именно общия размер на салдото, което според мен не е достатъчно. Според мен общият размер на салдото не е говори нищо за това, доколко една банка проявява готовност да поеме риск или не. Радвам се, че докладчикът се спря на този въпрос. Единствено размерът на салдото не е достатъчен като показател, тъй като трябва да се вземе предвид и това дали става дума за по-голяма или по-малка държава членка. Ако вземем предвид само този показател, може да се стигне до изкривявания. Трябва да заложим и на регионалния принцип на въпроса за това дали банката извършва дейности по търговски портфейл, дали е системно значима или не, ще работя по този въпрос, ще внеса съответните изменения, така че да се въведе уеднаквена система, приложима към всички държави членки. Трябва да се установи такава еднаквена система, като обаче се вземе предвид и дали определени банки имат нужда от по-строг надзор или пък са с по-упростени структури, така че се налагат и по-различни структури на надзора. Мисля, че има още много какво да се направи по този въпрос. Предложеният от комисията подход според мен е тривиален и в никакъв случай няма да ни е от полза. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат спонтанно. Думата имат докладчиците по за две минути за заключителни думи. Господин Хелкмарк. Благодаря. Постоянно обсъждаме въпроса за ускорената процедура. Нека кажа, че повечето от нас, и аз включително, нямаме нищо против ускорената процедура. Всъщност, всички действаме по ускорената процедура, ако се замислим. Но не бива да работим по тази процедура без да знаем какво всъщност правим. В всичките тези пакети, за които говорим, има кръстосани препратки към тази процедура. Първо трябва да изчистим въпроса за критериите за МИПС. По тях работи господин Симон. Става дума за член 72б. Вече се проведоха предварителни обсъждания по въпроса. Много е важно също така да се изясни и още нещо, и тук ще се повторя. Директивата за преструктурирането и възстановяването на банките не бива да бъде отслабвана. Ако не искаме да я отслабим, ще трябва всички задължения да бъдат разглеждани като подлежащи на вътрешна рекапитализация. Някои колеги обаче искат да се предвиди освобождаване на по-голямата част от дълговете на банките. От това изискване. И така ще подкопаем пазарната дисциплина, която бе в основата на директивата за преструктурирането и възстановяването на банките и бе едно от основните ни постижения с този текст. Не съм често съгласен с позицията на зелените, но в случая съм съгласен с Филип. Или може би той е съгласен с мен обратното. Много е важно да настояваме за пазарната дисциплина, да я запазим. Мисля, че ще можем да го постигнем и когато говорим за иерархичното подреждане на дълговете и за ускорената процедура. Да, трябва обаче да знаем и с какви субекти си имаме работа. Банките не са супермаркети. Затова и разпоредбите за банките са по-различни. Господин председател, можем да обсъждаме немалко теми помежду си. С удоволствие бих обсъдил и тази тема с вас. Нека намерим време, за да поговорим. Да, разбира се. Така или иначе, мисля, че имаме пресечни точки. Господин Симон, Тази сутрин е НП в лицето на колегите Фербер и Хьокмарк, Зелените в лицето на господин Ламберц и Обединената левица в лицето на отсъстващия вече господин Демази, както и социалистите поставиха въпроса дали този пакет, който ни е представен като пакет за ограничаване на риска, действително ще допринесе за ограничаването на риска или дори не би го увеличил в някои отношения. Мисля, че трябва да обсъдим този въпрос, когато говорим по отделни теми от този пакет. Съразмерността, според мен, е принцип, който трябва да се прилага и в двете посоки, включително и нагоре. Имам предвид, че спрямо някои субекти може да се прилагат по-строги критерии за надзор. Може също така да се предвидят и по-облегчени изисквания ще трябва в случая да се предвидят повече критерии, не само размерът на баланса на експозицията към държавен дълг. Ще трябва да помислим и за други критерии, като БВП на съответната държава и други. Онова, което каза колегата по този въпрос, се подкрепя и от други колеги. И всичко това са критерии, които ще ни помогнат да си отговорим на въпроса кога една банка не се нуждае от толкова строго регулиране, защото не поема толкова големи рискове, за разлика от някоя друга по-голяма и по-склонна да поема рискове банка. Всички тези въпроси ще бъдат обсъдени през идните дни. Благодаря ви за тази ползотворна дискусия днес. Повдигнати бяха много въпроси, които си струва да бъдат обмислени. Благодаря. Разполагаме с графика. На 11 юли ще бъде обсъден проекто доклада. 4 септември е крайният срок за внасяне на измененията. На 7 септември ще бъдат обсъдени измененията. През октомври и декември ще се състоят гласуванията. Това е по неускорената процедура. А по ускорената процедура трябва да си изготвим графика. Но ще трябва да има възможност тристранните разговори да започнат през септември. За целта проектодокладът трябва да бъде изготвен най-късно до края на май. Доколкото разбирам, Гунар е съгласен да се въведе и потенциална трета категория. Каза, че не си против ускорената процедура, но че не бива да я прилагаме насляпо. Ще трябва да вземем предвид какво реално се случва. Когато се изяснят някои други основни елементи по темите, които упоменайте, можем да се върнем на решението за въвеждането на ускорената процедура. Отбелязвам това, което каза, именно, че трябва да бъдат взети предвид и други елементи. Преди да се вземе решението за ускорената процедура, за да може и това решение да е поставено на стабилна основа. Но това ще проистекат и последици за графика ни. Още нещо, господин Хелкмарк. координаторите вече взеха решение. Да, те взеха решение да не се прилага ускорената процедура и да се върнем на въпроса още преди лятото. Ние сме специалисти по подобни процедури. Перванш. Само една бележка. Ако Комисията е предложила изменение, акт за изменение на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, то би трябвало, според мен, нашата комисия в пълен състав да вземе решение. Не мисля, че решението за прилагането на ускорената процедура по едно законодателно предложение следва да се взема единствено и само от координаторите. Не би ли трябвало в някакъв момент то да бъде взето от парламентарната комисия в пълен състав? Нека обсъдим този въпрос, като вземем предвид и казаното от докладчика. Ще трябва да си запазим възможността да започнем отново разисквания. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Маркус ще председателства по време на първата половина от разискванията. Вероятно в един момент тук няма да останат заместник-председатели, които да могат да председателстват. Сега ще трябва да ви напусна. Надявам се да се върна след половин час. So, good morning, everybody. We come to our scrutiny. Добро утро на всички. Преминаваме към контрола на делегирани актове и мерки за изпълнение. Днес ще говорим за третия регламент за агенциите за кредитен рейтинг. Добре дошла на госпожа Заливска от ресорната дирекция на комисията. Добре дошъл и на господин Ван Мойсон от ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари. Кой ще започне? Представителката на комисията ли? Имате думата, госпожо Заливска. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, госпожи и господа, Позволете ми първо да ви благодаря за тази възможност да обсъдя с вас работата ни по прилагането на третия регламент за агенциите за кредитен рейтинг. Ще започна направо по същество. Както може би знаете, на комисията бе предоставен мандат от регулаторните органи да приеме поредица от мерки на второ ниво, както и да излезе с доклад. С задоволство отбелязвам, че комисията напълно изпълни възложения и мандат. Приключи работа по него през октомври 2016 година приехме следните документи. През септември 2014 приехме три регулаторни технически стандарта за Европейската платформа за рейтинг, за таксите начислявани от агенциите за кредитен рейтинг на клиентите и за оповестяването на информация за структурираните финансови инструменти. Друг значим резултат, който постигнахме бе доклада, по който приключихме работа през октомври 2015 година. Той бе посветен на целесъобразността на въвеждането на общо европейска оценка на кредитоспособността на държави. И накрая през октомври 2016 година приехме доклад, съдържащ преглед на настоящото положение на пазарите на оценки за кредитен рейтинг. В доклада се съдържа също така оценка на въздействието и ефективността на ред ключови разпоредби от регламента за агенциите за кредитен рейтинг. Докладът бе изготвен в отговор на четири мандата за изготвяне на доклади, предвидени в регламента. Що се отнася до приятия миналата година доклад, нека споделя с вас някои от основните констатации, направени на, от комисията в резултат от нейния анализ и от обратната връзка от участниците на пазара и от ЕСМА. Тези констатации са свързани с основните цели, залегнали в регламента. Първата ни констатация е, че прекомерно се разчита на оценките на кредитен рейтинг. В доклада обаче заключваме, че към момента няма осъществими альтернативи, които биха могли изцяло да заменят външните оценки на кредитния рейтинг съществуват единствено и само допълващи инструменти, които да помогнат на инвеститорите да направят своя оценка на риска, вместо автоматично да разчитат само на оценки на кредитния рейтинг. Като се има предвид това, комисията насърчава надзорните органи да продължат да се борят срещу автоматичното прилагане на оценки за кредитен рейтинг, като гарантират участниците на пазара да прилагат и други инструменти, допълващи оценките на кредитен рейтинг. Комисията ще продължи да следи ситуацията на пазара в това отношение. Що се отнася до конкуренцията, въпреки въведените регулаторни мерки на пазара продължава да има високо ниво на концентрация. Това до голяма степен се дължи на естеството на този пазар. Той до голяма степен се влияе от тясната връзка между търсенето и предлагането. Какво означава това? Емитентите предпочитат да използват услугите на онези агенции, които са признати от по-голямата част от техните потенциални инвеститори. Инвеститорите пък от своя страна предпочитат да използват услугите на онези агенции, които могат да направят оценка на рейтинга, наколкото се може повече емитенти или инструменти, към които инвеститорите проявяват интерес. Комисията ще продължи да следи развитието на пазара. Смятаме обаче, че ще е трудно да се постигнат промени. Какво се опитваме да направим? Опитваме се да избегнем максимално пречките пред навлизането на пазара. Наскоро изменихме проекта на технически стандарти за изпълнение, за прегледа на кредитните рейтинги, предложени от европейските надзорни органи. Направихме това, за да има равнопоставеност за оценките на кредитния рейтинг – независимо от големината на направилите ги агенции. Комисията ще продължи да работи за възможно най-широкото приемане и на по-малки агенции. По още една важна цел залегнала в регламента, а именно правила за управлението и за конфликтите на интереси, Смятаме, че въведените мерки са предимно с превантивен характер. Те би следвало най-вече да допринесат за по-голямата независимост на агенциите. Тези мерки също така предоставят на ЕСМА адекватни инструменти за гарантирането на спазване на критериите от страна на агенциите. Установихме обаче, че има по причини за загриженост във връзка с съразмерността на някои мерки, най-вече на санкциите. Няма съответствие между размера на санкциите и размера на оборота на агенциите за кредитен рейтинг. Не се прави разлика между по-големите и по-малките агенции. Ще продължим да следим ефекта на подобни мерки върху пазара. По въпроса за инструментите за структурирано финансиране, в доклада от 2016 година заключваме, че е прекалено рано, за да се направи оценка на последиците от регламента, тъй като някои от разпоредбите в него все още не са приложени на практика. И тук ще трябва да продължим да следим развитието на пазара. Що се отнася до това, доколко би било целесообразно да се въведе общо европейска оценка на кредитоспособността? за държавните дългове. Към момента не смятаме, че е необходимо да се създава Европейска агенция за кредитен рейтинг, специализирана в областта на държавните дългове или пък Европейска фундация за кредитен рейтинг. Създаването на подобни структури според нас ще доведе до допълнителни разходи, които няма да са съразмерни на ползите от тях – Възниква също така и потенциален проблем с независимостта на подобни структури, както и с това как ще бъдат те възприяти от потенциални инвеститори извън Европейския съюз. Общата констатация в доклада е, че регламентът ще окаже положително въздействие в дългосрочен план върху пазара на оценки на кредитен рейтинг. Необходимо е обаче да мине повече време, за да се направи цялостна оценка на въздействието от регламента. Това бяха основните констатации в доклада. Заключение Нека кажа, че комисията в тясно сътрудничество с ЕСМА ще продължи да следи пазара. преди да започнем да обмисляме приемането на по-нататъчни мерки. За момента следим отблизо пазара разчитайки на вътрешните си структури, както разбира се и в тясно взаимодействие с Агенцията за ценни книжа и пазари. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви и благодаря за вниманието ви. Думата има представителят на ЕСМА. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че е домакин на този е, семинар относно мерките на второ ниво и докладите по регламента за агенциите за кредитен рейтинг. Благодарен съм за възможността да кажа до какви изводи стигна ЛЦКП е по а, е, своята работа по тези толкова важни въпроси. Първо ще ви представя предисторията на регламента за агенциите, и работата на ЕСМА на второ ниво и след това ще представя техническите стандарти в рамките на третото предложение за регламент. Накрая ще говоря за нашата политика в бъдеще. В началото искам да ви представя общ преглед на юридическата рамка, свързана с агенциите за кредитен рейтинг. Първият регламент от 2009 година беше нужен. За първи път се задаваше рамка за надзор, що се отнася до тези толкова важни участници на пазарите. Той беше много важен с оглед на недостатъците, които доведоха до финансовата криза през 2008 година. От тогава насам този регламент играе ключова роля, що се отнася до защитата на инвеститорите, финансовата стабилност и гладкото функциониране на вътрешния пазар. ЛЦКП е, или ЕСМА излезе на сцената с втория регламент и стана единния надзорник за кредитните агенции, агенциите за кредитен рейтинг през 2011 година. В началото нашия приоритет беше да създадем една ефективна надзорна функция. След това преминахме към а, развиването на технически стандарти. С въвеждането на третия регламент през 2013 година се изискваше от нас да разширим своята надзорна дейност. Освен това трябваше да създадем юридическа рамка за агенциите за кредитен рейтинг. На този етап ЕСМА трябваше да създаде технически стандарти за амбициозни, иновативни IT платформи. Освен това трябваше да се произнесе относно много важни за индустрията въпроси, като целта беше да се увеличи защитата на инвеститорите и прозрачността. Искам да кажа, че всички технически стандарти, поискани от ТЕСМА, сега са създадени. От всички технически стандарти най-видимия за външните лица е Европейската платформа за рейтинга. Тя започна да функционира през декември 2016 година и сега ЕСМА има един портал, който дава възможност на потребителите и на инвеститорите да виждат кредитните рейтинги за някое дружество или за конкретен емитент безплатно. И на едно и също място. Тази платформа представлява голяма крачка напред, що се отнася до достъпа до данни. Може би не толкова видима е ролята и не толкова видим е техническия стандарт, свързан с надзора на таксите, които начисляват агенциите. Тази а, информация сега се събира по силата на съответния стандарт и по този начин ЛЦКП може да упражнява ефективен надзор на таксите, които се начисляват от агенциите. Нашия окончателен технически стандарт по силата на третия регламент иска да създаде платформа, която да увеличи прозрачността по отношение на структурните финансови инструменти. Що се отнася до твърде голямото разчитане на кредитните рейтинги, този въпрос е трудно да се разреши, тъй като има ключово европейско законодателство, което споменава агенциите за кредитен рейтинг. Ние смятаме, че е важно да се отчете важността на кредитните рейтинги за инвеститорите, и ето защо ние смятаме, че трябва да се постави ударението върху смекчаването на въздействието на механичното разчитане на кредитни рейтинги, вместо кредитния рейтинг да бъде премахнат веднъж за винаги. Що се отнася до техническите съвети във връзка с конкуренцията, избор и конфликтите на интерес, ние продължаваме да работим по този въпрос и забелязваме, че въпреки, че някои от инициативите, въведени в регламента, работят добре, пазара в Европейския съюз остава концентриран и има 3-4 големи играча, 3-4 големи агенции. Ние смятаме, че би следвало да се насърчи конкурентоспособността и да се работи колкото се може по-ефикасно ето защо ние проведохме един надзорен брифинг неодавна, на който представихме един хармонизиран подход във връзка с по-малките агенции за кредитен рейтинг. Искам да обърна внимание и на техническата информация по отношение на възможностите за санкции от страна на ЛЦКП. Ние смятаме, че е много важно да се е, задълбочи тази възможност за санкциониране, за да се увеличи е, и доверието в надзорната рамка. И накрая няколко думи за бъдещето. Както видяхте, неодавна ние публикувахме документ е, относно прегледа на насоките за режима за одобрение за кредитните рейтинги в Европейския съюз. Това е режим, който е свързан с агенции от трети страни. Тъй като а, голям брой от кредитните рейтинги в Европейския съюз се въвеждат по силата на този режим, а, нашите насоки ще бъдат преработени до юни 2017 година. Целта е тези рейтинги да отговарят на най-високите стандарти а, на регламента. В заключение искам да благодаря за вашия интерес относно нашата работа. Продължаваме да наблюдаваме активно ефикасността на регламента с цел да се гарантира възможно най-високо ниво за инвеститорите и изпълнителите ползващите рейтинги. Искаме да има финансова стабилност и гладко функциониране на единния пазар. Изпълнявайки тази роля, ние ще използваме всичките необходими инструменти, които имаме на разположение и ако е необходимо, ще предложим и преработка на съществуващите технически стандарти. Готов съм сега да отговоря на вашите въпроси. Благодаря и сега давам думата на нашия докладчик Пол Танк. Благодаря, Маркос. Благодаря на ЕСМА и на комисията за това, че са тук. Благодарим за положените усилия. Обикновенно на такива заседания говорим за несвършената работа, а не за свършената работа. Трябва да се извиня за този подход. Между другото, има основания да погледнем онова, което не е свършено, защото аз съм доста притеснен. Комисията казва, че няма альтернативи ние виждаме проблеми. Има един пазар, който е с висока концентрация. Три фирми, които публикуват 93% от информацията. Тук трябва да спомена факта, че те са американски и не очакваме промени. Ако комбинираме всичко това с факта, че по-малките агенции не казват, че ЕЦБ на практика блокира тяхното навлизане на пазара – не можем просто да скръстим ръце и да чакаме да се случи нещо. Аз мога да предскажа какво ще се случи. Ще има доминиране на тези три фирми и в далечно бъдеще. Когато говорим за конкуренция, за различни виждания, и тук се обръщам към комисията, би трябвало да има навлизане на пазара на нови агенции, да има различни виждания. Не разбирам защо комисията просто така отхвърля идеята за публични агенции за кредитен рейтинг. Това ще доведе до допълнителна конкуренция, освен това това ще бъде една институция, която е с нестопанска цел и тя ще внесе и многообразие. Затова коментирайте. Това мое виждане коментирайте и ролята на ЕЦБ. Тя блокира навлизането на по-малки фирми. На второ място, още една причина, поради която се притеснявам. Европейския парламент вижда альтернативи. Те обаче не се приемат от Европейската комисия. Твърде голямото разчитане на агенциите за кредитен рейтинг се разглежда в досието познато като СТС. Досието за секюритизацията. Парламента казва, нека да променим иерархията на методите. Нека стандартизирания подход да има преимущество спрямо външната информация. В досието STS парламента предлага да може да има пълен надзор на пазара от страна на надзорните органи. Има нужда от много информация, за да се направи оценка на един изключително сложен продукт. Има различни подходи, има различни альтернативи и Европейския парламент оказва натиск за тяхното приемане. Радвам се, че колегите ме подкрепят. И в заключение, мисля, че 7 от 41 е, е, агенции, които са регистрирани, са базирани в Великобритания. Какво смятате вие в тази връзка? Какво ще стане от тук нататък тъй като имаме твърде голямо разчитане на агенциите за кредитен рейтинг, а те са доста концентрирани по своя характер. Какво ще стане с тези агенции, които са базирани в Великобритания, а пък от тук нататък няма да попадат под ударите на европейската регулация? Благодаря, Пол. Сега изказвания от името на групите Сирпа Пиети Кейнен от името на НП. Благодаря. Първо, за разлика от току-що изразените критики, искам да кажа, че ние сме сравнително доволни от работата на комисията в тази област. Споделям виждането, че има доста проблеми свързани с регулацията и агенциите за кредитен рейтинг. На първо място твърде висока пазарна концентрация – Аз не мисля обаче, че има полза да има публична обществена агенция, независимо дали е, това се прави във връзка е, с е, оценката на кредитоспособността или във връзка с твърде голямото разчитане на тази информация, която се дава от агенциите. Ние смятаме, че всъщност информацията от публичната агенция може да е подвеждаща. Целта, в крайна сметка, на всяка една агенция, независимо каква е, тя да отговаря на принципите на солидната методология, но не можем да очакваме свръхобективен анализ от когото и да било. Съответно, най-важното е да има добър надзор. Да се гарантира прозрачността и високото качество на кредитните рейтинги. Мисля, че когато се създаде европейската платформа за рейтингите, тя може да се превърне, превърне в мястото, където да се правят съпоставки, където да се анализира методологията, която е в основата на различните рейтинги. Всъщност, аз искам да кажа, че риска е по-голям, когато има по-голямо многообразие. Риска е по-голям, когато се въведе такава обективна в кавички методология. Пазарната концентрация естествено е проблем. По-добре е да има малко по-голямо многообразие, Що се отнася до европейските кредитни агенции, агенции за кредитен рейтинг, тази дейност обаче е доста сложна и доста скъпа и едва ли можем да очакваме кой знае колко кандидати за участие на пазара. Същото видяхме и в банковия сектор. Искам да разбера малко повече за следното. Доколко добре, доколко функционира а, надзора по отношение на управлението на агенциите. Може да има конфликти на интереси, които да не са преднамерени, но въпреки това съществуват. Участието на публични лица, на частни лица, Бих искала ЛЦКП да работи точно по този въпрос близко бъдеще. Вече казахме, че има голяма концентрация на пазарите и вероятно ще трябва да, да разчитаме на външно предоставени рейтинги. Ето защо трябва да има стабилен надзор и трябва да има е, добра процедура за даване на разрешителни от страна на Европейския съюз. Предложенията в тази връзка са добре дошли. Още нещо свързано с бъдещето. Знаем, че има работна група относно устойчиво финансиране. Тя е в рамките на комисията. Много се говори за ресурсната ефективност, е, говори се за това дали екологичните рискове трябва да станат част от рейтингите в бъдеще. Първото ниво на регулация не предвижда нищо в тази връзка. Въпрос е, планира ли комисията да предвиди нещо подобно в бъдеще, когато става дума за управлението, за оценките на качеството, второто ниво на регулаторните технически стандарти по точно този въпрос. Благодаря и сега от името от името на групата на екара Ашли Фокс за една минута. Um, uh, Ашли Фокс екара. Когато започнах своята работа по агенцията за кредитен рейтинг, работех с колегите Гозес и Избраха Избрахаме през 2009 година и това беше едно от първите досиета, по които работех. От тогава насам целите на парламента са едни и същи. Искаме да увеличим прозрачността, да намалим възможността за конфликт на интереси. Благодаря на ЛЦКП и на комисията за присъствието и мисля, че регулацията, която въведохме поне до сега, ни помага в това отношение. Искахме освен това да намалим твърде голямото разчитане на кредитни рейтинги и искахме да увеличим конкурентоспособността и мисля, че точно по тези въпроси като цяло се провалихме. Едва ли можем да се Удивляваме обаче. Не мисля, че е възможно да се публикуват директиви и регламенти и да очакваме, че изведнъж по силата на тези е, текстове ще се появят нови участници. И не можем да очакваме от пазарите изведнъж, че ще спрат да разчитат на кредитните рейтинги. Всъщност, ние самите не правим това. Когато аз бях докладчик сянка по е, третия нормативен акт, е, бях и докладчик в сянка по платежоспособност 2. А платежоспособност 2 записваше, кодифицираше факта, че е, някои институции могат да разчитат само на основата на кредитния рейтинг. Така че не се очудвайте, когато понякога парламента дърпа в различни посоки, като орела, рака и штуката. Това го казах преди време, но никой не ме чу. По отношение на увеличаването на конкурентоспособността, искам да попитам комисията и ЕОЦКП каква оценка са направили те относно допълнителната административна тежест, която въвежда този регламент, тази регулация за агенциите. Защото трите големи американски фирми, за които говори господин Танк, а той не ги харесва особено много, имат много по-голяма възможност, е, имат по-голяма възможност да се справят с е, административното бреме, отколкото новите участници на пазара. Е, и сега, като се въвежда толкова много нова регулация, възниква въпроса и някои се очудват защо трите големи фирми просперират, пък другите не успяват. Искам да разбера, имате ли оценка в тази връзка и кажете ни, в крайна сметка, допълнителната регулация не пречи ли точно на, въз... на излизането на пазар на някои нови агенции? Не се очудвам, че комисията не вижда полза от създаването на публична агенция. Моята група го е казала отдавна. Единствената цел на една такава агенция е да казва на инвеститорите колко добре да се инвестира в гръцки дълг. Това ще бъде чисто политическа агенция и няма да има никакъв смисъл от нея. А към господин Танки, към социалистите и зелените, ако смятате, че има полза от нещо подобно, Нека ви кажа следното. Използвайте собствените си средства, за да създадете една такава агенция и тогава ще разберете колко умна е идеята да се инвестира в гръцки дълг. Нещо подобно би представлявало загуба на време и загуба на публични средства. Последният вариант на регулаторните технически стандарти влязоха в сила на 1 януари 2017 година. Значи, на практика е твърде рано да се прави оценка дали те са успешни или не. Малко се притеснявам, когато чета, че сега провеждате консултации относно допълнителна регулация относно даването на разрешение. В парламента имаме проблем с свръхрегулацията. Никога не позволяваме на финансовите институции е, да поработят спокойно. Постоянно се опитваме да променим нещата, за да покажем, че правим нещо. По-рано, когато обсъждахме регламента за капиталовите изисквания, имахме същия проблем. Тъкмо някои свикнаха с а, регулацията, говоря за банките и пак променихме нещата. Дайте Боже мой, време на агенциите да свикнат. Спрете да им пречите. Дайте им 2-3 години. Направете след това една спокойна оценка, като изтекат тези 2-3 години. И тогава кажете дали трябва да има промени. Но ЕЛЦКП винаги ни казва, че няма достатъчно персонал, има нужда от повече пари, от повече хора. Толкова много отговорности имате, казвате, ами не правете тогава нещо подобно. Дайте им възможност да дишат на тези агенции поне няколко години. Е, това не пречи на създаването на нови агенции, които са се увеличили е, значително в последно време, но това е друг е, дебат. От името на групата АЛДЕ заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията и на ЕСМА за мен на мнение. Становищата на комисията и на ЕСМА, органа за ценни книжа и пазари, ни дават много информация и ни дават възможност да преценим дали сме постигнали добри резултати във връзка с кредитните агенции. Също времено имам няколко въпроса Нещата изглеждат като холандския футбол. Винаги шампионатът се печели от един от тримата от трите големи отбора. Тази година ще бъде отбора, на който аз съм фен. Но не това е въпросът. Въпросът е, че никой другите няма шанс да спечели. Това е олигопол. 94% са в ръцете на тримата най-големи участници. Има множество нови агенции на пазара, но те са много малки. Достъпа до пазара в по-широк план се възпрепятства от това, че голяма част от тези агенции не са признати като външни агенции за оценка на кредитоспособност от ЕЦБ. В Канада а, такава признаване е довело до по-широко до по-широк достъп до пазара. Разговаряно ли е с ЕСМА по въпроса и има ли конкретни заключения? Втори въпрос – Измененията към регламента от 2013 година въведоха член 8б и изисквания да се е, подбере и втора агенция от страна на емитента е, и втората агенция да е с поне 10% пазарен дял. Това обаче не винаги се прилага на национално равнище в днешно време, повече от половин година по-късно, каква е оценката на комисията? Прилага ли се това навсякъде в Европейския съюз? Доброволния характер на разпоредбата? Или води до това, че по-малките не участват? И оценката за допустимост на инвеститорите не може ли да а, бъде подведна под обективни критерии, а не да е решение на емитента? Какви са коментарите на комисията? Благодаря. От името на зелените. Не, всъщност първо Обединената левица, госпожа Мариза Матиас. Тя не е тук, в такъв случай от името на групата на населените. Действително, господин Свенгол. Благодаря, госпожа председател. Припомням, спомням си как обсъждахме нещата от 2009 година насам. след като имаме цели, съвсем нормално е да се опитаме да преценим, постигнали ли сме ги. Какво искахме? Искахме повече конкуренция, повече действащи лица на пазара. В такъв случай е легитимно да повдигнем тези въпроси. Към уважаемия колега Ашли Фокс. Зелените никога не са били за публична агенция за кредитен рейтинг. Трябва по-добре да помните дебата. Винаги сме смятали, че трябва да има фундация, която не подлежи на политическо влияние. Защото и аз като вас се безпокоя, че ако тази агенция е публично действащо лице, ще а, е публична, ще бъде под влиянието на властта. Има множество академични публикации по въпроса. Има възможност да се действа а, в пространството между публич... възможността за публична агенция и олигопола. Има а, възможност да има различна система за разпределение на рейтингите, които се изискват нещо, което да се управлява от фундация за рейтинга, така че по-малките участници да получат повече работа и емитентите да не разчитат винаги на трите големи агенции, които реално функционират като олигопол. И така, моят въпрос е, е към комисията сме Обмислили ли се тези предложения? По едно нещо съм съгласен с Ашли. Необходимо е да се инвестират повече ресурси в приложението. Един от, е, едно от правилата е по член 8б за база данни за комплексно структурирани финансови инструменти, така че новите действащи лица на пазара да могат по-лесно да навлизат. Къде е тази база данни? Какво сте направили, за да изискате от ЕСМА да изпълни изискването на член 8б? Какво е положението в момента по член 8б? И какво сте направили, за да се приложи приятият правен текст. А ако той не е приложен, какъв е срока, в който възнамерявате да се погрижите да се приложи? Благодаря и аз се включих към спонтанните изказвания. Има ли други колеги, които искат да се включат? Ако не, в такъв случай което ще отежни задачата на гостите. Ще добавя още един въпрос. Няма да се занимава с конкуренцията. Целта не е постигната, това е ясно. Но отвъд идеята за Европейска агенция. Европейския парламент беше настоял да се включат материи, свързани с социалните въпроси и екологичните въпроси в а, а, работата на агенциите за кредите на Докъде се стигна а, това начинение, темата е все по-щекотлива. И актуална е също така въпроса за фискалните декларации – на котираните предприятия. Какво се прави в случай на вредни практики? Още нещо, на което беше настоя Европейският парламент, именно как ще си взаимодействат Агенцията за кредитен рейтинг с политиката. Бях изключително шокирана да установя, че Standard Poor's оценява креди... а... участник в първичните избори за президент в Франция и си позволява да прави коментари за кандидати като господин Фион и господин Макрон. И накрая. Процесът на одобрение на агенциите. Този процес може ли да се използва и в други области? Това е въпрос към комисията по-скоро. Особено вземайки предвид Брексит. Възможно ли е това да е модел, който да се адаптира към включването на други структури, а не само към агентите за кредитен рейтинг. Добре, вече имате достатъчно много въпроси. по 7 минути има всеки. Кой иска да се изкаже първи? Същия ред. Комисията е първа. Заповядайте. Бяха зададени много въпроси и не знам точно откъде да почна. Ако не съм отговорил на всички, можете ли да ни изпратите въпросите в писмен вид по-късно, за да им отговорим? За конкуренцията бяха изведени много позиции тук. Е, ние обсъждаме също в комисията. Тя не е задоволителна, това е ясно. Опитваме се да подобрим положението. До голяма степен пазарът диктува как емитентите и инвеститорите използват агенциите за кредитен рейтинг. Затова е трудно да се стигне до незабавни промени. Но сложните въпроси, свързани с прозрачността, направлението и избягването на конфликт на интереси. Това е важно, за да има качествени рейтинги. И за емитентите, и за инвеститорите. Що се отнася до навлизането на пазара на нови агенции за кредитен рейтинг, направили сме не малко, има много малки агенции, които по-настоящем се надзирават от ЕСМА. Но те действително са доста малки и все още се опитват да се установят на пазара. И става ясно, че трябва да се работи по пропорционалността. Има санкции, които са прекалено високи а, е, спрямо оборота на малките агенции, а пък за големите са нищо. В комисията работим по вътрешната оценка за това какво може да се подобри в тази област. Без да се повлиява отрицателно на качеството на рейтингите. Що се отнася до социалните критерии, екологичните критерии и фискалните декларации, това са въпроси, на които е по-подходящо да отговори ЕСМА, тъй като това са критерии, свързани с регистрацията към, на агенцията. Прекалено голямото разчитане на външни оценки. Правим предложения за различни инструменти и възможности, за да се намали това, този, това явление, но много от тези инструменти може да се окажат и прекалено скъпи за отделните инвеститори. Важно е да има прозрачен достъп до информация, да има платформа, това би дало допълнителна информация на отделните инвеститори. Също времено обаче много от инструментите, които се предлагат, може да се окажат доста скъпи. Някои от малките агенции за кредитен рейтинг не се разглеждат като агенция значение – за ЕЦБ. И ще предам вашите коментари по темата. Правим всичко възможно да увеличим информираността и да насръчим развитието на тези инструменти на пазара. Това ще отнеме време обаче. Новите правила са доста нови. Някои от мерките бяха въведени едва от началото на тази година. Така че има много мерки, които са нови на пазара – и за това ни трябва още време, за да видим какъв ще е резултатът. Но по санкциите и пропорционалността вече работи. Може би не успях да отговоря на всички въпроси, но ако ни ги изпратите писменно, ще им отговорим по-късно. Uh, thank you, Chairman. Um, indeed, a lot of Uh, Благодаря, госпожо председател. Много въпроси ми бяха зададени. ЕЛЦКП разполага с правомощия най-вече в областта на надзора, не по отношение на конкуренцията. Нека уточня това в началото. Явно обаче има много високо ниво на концентрация на пазара. Затова ЕОЦКП поставя акцент върху качеството на рейтингите, върху процесите, които стоят зад тях. Прилагаме този принцип и към големите три агенции – затова ЛЦКП инвестира голяма част от времето и средствата си в контрол върху управлението на агенциите, в, в валидирането на техните методи, в проверката на независимостта на членовете на неизпълнителните структури на агенциите. Всичко това гарантира качеството на оценките, като се има предвид колко е висока концентрацията на пазара. На един пазар с високо ниво на концентрация възниква въпросът за новите участници на пазара. Дали не им се вменява прекомерно голямо бреме, така че изобщо да не могат да навлязат на пазара? Отговорът е не. Към момента има 39 регистрирани агенции за кредитен рейтинг. Всяка година на пазара навлизат средно около 2-3 нови агенции. Става дума за малки и средно големи агенции, така че не бих казал, че е невъзможно да се навлезе на този пазар. Зададохте и въпрос за насоките за одобряването. Попитахте защо да не оставим агенциите за кредитен рейтинг на мира, вместо да приемаме допълнителна нормативна уредба. Но ние не бихме искали да приложим този подход. Бихме могли да ги стимулираме да поемат в правилната посока. Що се отнася до насоките за одобрението, те трябва да бъдат преразгледани не става дума за законови задължения в случая. Не става дума за приемането на допълнителни нормативни уредби, а само за приспособяването на действащите вече насоки към действащото в момента законодателство. За беше зададени въпрос за по-малките агенции. Изпълнихме в случая мандата си, като излязохме с информационна документация за надзорната дейност. Така ще дадем възможност на повече участници да следват официалната процедура данните за структурираните финансови инструменти. Според нас това може да е един много важен за пазарите инструмент. Работим по него в рамките на изискванията за секюритизацията. Този инструмент ще бъде включен в процеса на работа по регламента за секюритизацията. Ще се стигне до публичен обмен на данни, така онези, които проявяват интерес, ще могат сами да направят анализ, което според мен е много важно. По въпроса за режима на одобряване, Брексит и перспективите за бъдещето, единственото, което искам да кажа за сега е следното. Ако погледнем ненаправените още рейтинги, които могат да бъдат използвани за регулаторни цели, то ще видим, че 72% са от агенции извън Европейския съюз. Затова е много важно да се преразгледат насоките за одобряването. Така ще бъдат изяснени някои от правомощията на ЕЛЦКП за надзор върху одобряването на тези рейтинги. Като се има предвид, че Обединеното кралство в един момент ще стане трета страна, като се има предвид, че най-големите агенции за кредитен рейтинг извършват стопанската си дейност в Лондон, преразглеждането на режима за одобряване – ще е много важно с оглед на надзора. И накрая за ЕРП този процес започна едва миналата година. Става дума за много интересна база данни. Ще видим какъв ще е резултатът от нея след по-широкото и навлизане на пазара след като започнат по-широко да използват участниците на пазар. За сега не се знае какъв ще е резултатът от този процес на оценка и преглед. Няма ли да кажете и няколко думи по въпроса, който бе зададен за конфликта на интереси? По въпроса за конфликта на интереси, в рамките на надзора това е един от основните приоритети. Опитах се да отговоря на този въпрос с първия си коментар. Казах, че ЛЦКП поставя акцента върху приоритети, свързани с надзора. Правим проверка на независимостта на членовете на неизпълнителните органи, на агенциите. Правим анализ също така и на структурите им за управление. Всички тези мерки са много важни с оглед на предотвратяването на конфликти на интереси. Ако има конфликти на интереси, това може да се отрази неблагоприятно върху рейтингите. ЛЦКП предприема мерки на първо и второ ниво в рамките на възложения ни мандат. В рамките на възложения ни мандат работим по въпроси свързани с управлението. Благодаря много за тази размяна на мнения. Тя е важна, тъй като Евро... нашата комисия се занимава с двата доклада, свързани с агенциите за кредитен рейтинг. Преминаваме към 11 точка. Ще заместите ли господин Тойрер? Добре, в такъв случай можем да преминем към тази точка. Става дума за оценка на измененията по становище на комис... към комисията ИМКО за двойното данъчно облагане – във връзка с механизма за разрешаване на спорове в Европейския съюз. Заповядайте. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Um, dear colleagues, your rapport... Благодаря, госпожа председател. And the amendments to the draft report. Благодаря за ценните ви коментари и изменения по проекто доклада. Трябва да сме наясно с това, че стопанските субекти трябва да заплатят своя справедлив дял от данъците там, където реализират печалбите си. Както двойното данъчно облагане, така и двойното необлагане водят до неблагоприятни последици. Някои стопански субекти предпочитат да заплатят данък два пъти, вместо да встъпват в дълги спорове във връзка с двойно данъчно облагане, по които не се взема окончателно решение в тяхна полза. Уреждането на спорове, свързани с двойно данъчно облагане, трябва да е своевременно, ефективно, ефикасно. Вземаните по него решения трябва да са правно обвързващи. Докладчикът изтъква, че има възможност за разширяване обхвата на механизма за уреждането на такива спорове, както и за ускоряване на процедурите по тях. Докладчикът предлага по-кратки срокове, както и някои малки изменения в приложното поле на този механизъм. Ако този механизъм се увенчае с успех, то той може в бъдеще да се прилага и към всички спорове, свързани с двойно данъчно облагане. Докладчикът приветства измененията в тази посока. Както е заявявал и преди, данъчно задължените лица по време на процедурата не бива да бъдат обект на санкции. Освен това, в измененията се предлага, че надплатен данък трябва да бъде възстановяван на данъчно задължените лица. Това може и да ви изглежда напълно естествено, но въпреки това трябва да го споменем. Докладчикът приветства и съкръщаването на сроковете. Европейският парламент трябва да стане на силна позиция по отношение на допълнителното бреме, проистичащо от разликите в режимите за данъчно облагане на отделните държави членки. Тези разлики се отразяват неблагоприятно върху вътрешния пазар. Докладчикът изтъква също така, че членовете на консултативните съвети трябва да бъдат безпристрастни и много почтени. Той призовава за създаването на постоянен орган, който да следи за това. Създаването на такъв орган ще доведе до по-бързо и по-безпрепятствено приключване на процедурите. Ще даде също така възможности за натрупване на знания и опит сред служителите на комисиите. Създаването на една такава постоянна консултативна комисия ще повиши и прозрачността на процеса. В заключение, докладчикът за пореден път изтъква значимостта на една справедлива справедлива и ефективна система за корпоративно данъчно облагане, така че стопанските обекти напълно да се възползват от ползите на вътрешния пазар. Докладчикът изтъква и значимостта на една по-справедлива система на данъчно облагане. Благодари също така за внесените изменения, както и за помощта оказана му от секретарията на комисията ни. Благодаря ви. Председателят ни се завърна. Ще му дам възможност да заеме председателското място. Междувременно аз ще се завърна на своето място в залата, тъй като сега предстои да се изкажа. Ма пос... какво е това четене? Просто вече невъзможно става. So, next speaker, Pervash Beres. Oh, first Schwab. Sorry. No, grazie Presidente. Um, What, sh what should I say now after that uh, marvelous presentation of uh, Cora on behalf of uh, Michael? Благодаря, господин председател. Отлично бе изложението на Кора от името на господин Тойрер. Нямам какво да добавя към него. Мисля, че и началният етап на работата ни се увенча вече с успех. Докладът при всички положения ни отвежда в правилната посока. Това е видно дори по първата му редакция. Радвам се, например, че се предвиждат съкратени срокове по процедурите за уреждане на спорове. Сега ще се спра върху три момента. Първо, създаването на постоянна консултативна комисия. Трябва да се ускорят процедурите по уреждане на такива спорове. Не е допустимо стопанските субекти в продължение на години да чакат окончателното решение на компетентните органи. Трябва да постигнем съкръщаване на сроковете, например по линия на създаването на такава постоянна съвещателна комисия. Възможно е също така чрез създаването на постоянна такава комисия да се съкрати продължителността на процедурите, тъй като тази комисия с течение на времето ще натрупа знания и опит. Освен това, създаването на такава структура ще повиши значително и доверието между компетентните органи в държавите членки. Ако бъде създадена такава постоянна консултативна комисия, няма да е нужно да се сезират националните съдилища за свикването адхок на съвещателни комисии. Така системата ще стане по-надежна и по-предсказуема. Какво е отношението на това предложение към други законодателни актове? В моите изменения предлагам да се изясни именно тази връзка Например, връзката с арбитражната конвенция или с двустранните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане винаги по време на процедурите за уреждане на спор трябва да се предвиждат точни срокове, които да се спазват, трябва да действат и ясни правила. Освен това, трябва да работим за постепенната отмяна на арбитражната конвенция. Третият момент, върху който ще се спра, става дума за отхвърлянето на жалби. Ако компетентен орган в държава членка постанови, че дадена жалба е недопустима, то той може да я отхвърли. В случая е важно да бъде допълнен член 5 алинея 1 а именно, че компетентният орган трябва да уведоми данъчно задълженото лице и за основанията за отхвърлянето на жалбата. Така ще се постигне прозрачност за дънакоплаците. Благодаря, благодаря ви за вниманието. Thank you for three minutes, Перванш Берес. Благодаря, Перванш Берес, за 3 минути. Благодаря. Днес ще се изкажа от името на Анелис Дот, която за съжаление не може да участва. Ще прочета изказването й. Благодаря на докладчика за работата му по доклада. Благодаря и на останалите колеги за конструктивните изменения по това досие. Много от тези изменения са сходни помежду си т.е. ще могат да бъдат включени в компромисни изменения, което ще допринесе до ясна позиция от страна на парламента. Така ще изготвим един добър доклад, който ще помогне на много стопански субекти в Европейския съюз да избегнат вредите причинени от двойното данъчно облагане дължащи се на разликите между режимите за данъчно облагане на държавите членки. Призоваваме също така за въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Така ще се избегнат всякакви подобни проблеми. Настоящото предложение ще повиши и доверието от страна на по-крупните и по-малките стопански субекти, ще даде възможности за повече трансгранична дейност. Много колеги смятат, че Европейската комисия трябва да предвиди по-кратки срокове за компетентните органи в държавите членки. Така процедурите по уреждане на спорове ще бъдат приведени в съответствие с цикличността на стопанската дейност на ежегодна основа. Трябва също така да бъде намалено бремето за малките и средни предприятия Настоящото предложение предвижда да се прилагат правилата и на двете държави, където се води спорът. Внесли сме изменения за постигането на повече баланс Предлагаме по-точно компетентните органи да уведомяват данъчно задължените лица за мотивите за отхвърляне на жалбите. Нашата група няма да подкрепи нито едно предложение, което ограничава прозрачността тъй като прозрачността е в основата на една по-справедлива данъчна система – с законодателите трябва да вземат решение за това дали да се продължи прилагането на директивата или не. Към момента на прегледа й Надявам се, ще сме се споразумели за общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Така много от настоящите предложения вече няма да са необходими, поне за по-големите дружества. Още веднъж благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Ще продължа да работя с тях в дух на градивност. Благодаря от името на Екаре, колегата Лернер. Добре е, че този регламент за уреждането на спорове, свързани с двойното данъчно облагане, предстои да бъде прият. Економиката отбелязва висок растеж, поради което е и ясно, че трябва да се намали броят на споровете, свързани с двойно данъчно облагане. За целта са ни необходими по-добри правила в това отношение – вероятно е за целта да са необходими радикални промени. Внесли сме редица изменения, които надяваме се ще се увенчаят с успех. Изходът от споровете за двойно данъчно облагане трябва да е отворен. Освен това, трябва да се предвидят по-кратки срокове. Процесът трябва да е колкото се може по-гъвкав и надежден. Внесени са ред предложения, като например за съкръщаване на сроковете за уреждане на споровете. Трябва да се избегнат рисковете за предприятията и за държавите членки. Трябва най-вече да вземем предвид големите разлики по отношение на компетенциите на длъжностните лица в държавите членки. Вероятно е от това да проистече необходимост от повече време за компетентните органи. Освен това се наблюдава и високо ниво на интернационализиране на економиката, което допълнително отежнява положението. Могат да възникнат трудности от технически и правен характер. Надявам се, че ще постигнем проби в отношение на двойното данъчно облагане. Бе отправен и призив за повече прозрачност, най-вече при подбора на експерти. А що се отнася до уреждането на спорове, свързани с двойно данъчно облагане в рамките на търговската политика, стана ясно, че една по-малка група от международно признати експерти може да постигне не малко. Не бива да се стига в случая до конфликт на интереси, т.е. трябва да има максимална прозрачност при подбора на тези експерти. Трябва да се опитаме да избегнем конфликтите на интереси. Това ще е възможно и ако от време на време се подменя съставът на подобни експертни групи. Е, nosotros pensamos que en la actualidad todas las grandes empresas europeas благодаря, господин председател. Мисля, че по-настоящем всички големи европейски дружества свиват а, своята а, данъчна основа и използват а, някои техники, като например отиване в трети юрисдикции. Нашата система е глобално регресивна. Онези, които плащат най-много, т.е. онези, които получават най-много, плащат най-малко. Много дружества пречат на данъчните инспектори. Това е основният проблем с европейското данъчно облагане. То подкопава суверенитета на държавите, пречи се на предоставянето от друга страна на висококачествени обществени услуги. Целта на предложението е да реши проблема. Случва се точно обратното. Двойното данъчно облагане не е основният ни проблем. Основният проблем е двойното данъчно необлагане. Това, което правим тук е контрпродуктивно и ето защо ние внасяме изменения. На първо място не сме съгласни с докладчика, че трябва да ускорим всички етапи на процеса. И ето защо искаме да намалим крайния срок за внасяне на жалби от 3 години на една година. Това е достатъчно. От друга страна, смятаме, че властите трябва да имат достатъчно много време за да проучат съответните казуси. Много често те са доста сложни. И ето защо трябва да има повече време за правителствата да действат. Това естествено няма да попречи на крайните срокове на цялостната процедура, тъй като жалбата трябва да се отправи в съответните срокове. В същото време смятаме, че данъчните инспектори, професионалистите е необходимо да бъдат част от е, комисиите за разрешаване на спорове, защото това са най-големите експерти и ето защо и тук ще имаме изменение. Внасяме го с господин Уртасун от Зелените. На следващо място смятаме, че всички разисквания трябва да бъдат публично достъпни. Не може да има място за тайни, когато става дума за международно данъчно облагане. Трябва да има публично оповестяване. Решенията така ще станат по-обективни и освен това обществеността ще знае как точно се прилагат правилата. Освен това ще има и по-голяма прозрачност. Хората искат прозрачност. Не сме съгласни с предложението на докладчика относно скоростта. Ако скоростта се повиши, това може да гарантира имунитета. И от друга страна, властите могат да се забъркат в много сложни процедури. Компаниите могат да използват тази възможност за измами. Така че това трябва да бъде изчистено. Ернест Уртасун от името на зелените. Колегата Урбан каза, че най-важното е да има справедливо данъчно облагане на европейско ниво. Затова един важен критерий е печалбата да се облага там, където се генерира. А по отношение на споровете, би трябвало да си припомним, че имаме нужда от е, обща корпоративна данъчна основа на европейско ниво. Имаме изменения в тази връзка по отношение на сроковете, е, по отношение на внасянето на жалби, искането на допълнителна информация, е, решаването на спорове, по всичко това трябва да се действа. Готови сме да работим с другите групи. Искаме обаче да поискаме и е, допълнителна информация, за да намерим най-точното решение за публичните органи и за компаниите. Има нещо, което е особено важно за нас. Е, независимото номиниране на експерти за разрешаването на спорове. Изменение 156, което внасяме, иска експертите да са независими, да са почтени и да бъдат наистина експерти. Освен това, смятаме, че проверката на информацията трябва да се прави в рамките на 3 месеца след като е дадена на комисията. Това е изменение 160. По отношение на альтернативното решаване на спорове, смятаме, че то трябва да е изключение. Това е изменение 162 относно независимостта и безпристрастността. Тя трябва да се докаже за номинираните лица и накрая по отношение на оповестяването на окончателното решение смятаме, че тези решения трябва да се публикуват, за да няма спорове относно тяхната валидност и само решения, които засягат обществения ред, не трябва да се публикуват. Но като цяло публикуването трябва да е правило. Това са основните червени линии за нас. Ще работим с докладчика, за да изгладим всички проблемни въпроси. Благодаря. Благодаря. Не виждам оратор от името на СПД. Барбара Капел от ЕНФ. Благодаря, господин председател. Настоящото предложение за директива за уреждането на споровете във връзка с двойно данъчно облагане е много важно, като се има предвид потенциалът на системата. В момента се водят около 900 такива спора на стойност над 10 милиарда евро. Средната продължителност на уреждането на спорове е около 2 години. Като се има предвид всичко това, цялата система трябва да бъде преосмислена, да стане по-ефикасна. Най-вече трябва да се съкратят сроковете за уреждане на споровете. Във връзка с това приветствам предложението на комисията, приветствам и докладчика, който предлага и нещо допълнително, а именно предоставянето на повече ресурси на компетентните национални органи, за да се намали продължителността на отделните етапи от производствата. За целта трябва да бъдат предоставени повече технически, човешки и финансови ресурси на компетентните национални органи. Продължителността на процедурите може да бъде съкратена и чрез учредяването на консултативни комисии, както и чрез привличането на независими външни експерти. Това ще допринесе до по-бързото и по-качествено уреждане на споровете. Експертите трябва да са не само компетентни и независими, според мен, но и безпристрастни. Двойното данъчно облагане е огромна пречка за развитието на вътрешния пазар, а вътрешният пазар ни е необходим, за да насърчим растежа и заетостта. Като се има предвид това, трябва бързо да приключим работата по този текст. С удоволствие ще се запозная с компромисите, които ще ни предложи докладчика. Благодаря. Няма искания за изказване от другите колеги мога да дам думата на докладчика. Още веднъж. Няма го. Значи остава ми само да ви обявя графика на работа. Гласуване в нашата комисия на 8 юни. Така приключваме сутрешното заседание. Ще продължим работа в 3 часа след обед. Благодаря на всички.